Um, Здравейте всички! Продължаваме с нашата следобедна сесия и нейното изслушване. Малка промяна в програмата. След изслушването по човешките права в Русия ще обсъдим Южен Судан и след това ще вземем точка 9 за Тунис и Египет. И така сега започваме с Русия. При затворени врати току-що ни информираха за диалога между Европейския съюз и Русия по човешките права. И така, Миналата година нашата комисия по човешките права проведе две изслушвания по различни аспекти на ситуациите, е, е, свързани с човешките е, права в Русия. Миналия юни нашия парламент прие резолюция по върховенството на закона в Русия, в която изразихме загриженост по репресивните закони напоследък и техния случайен принцип на прилагане от страна на руските власти и ам, отношението към а, неправителствените а, организации, младсинствата, защитниците на човешките права, а годината преди това, септември 2012 година, парламента прие резолюция за политическото използване на правосъдието в Русия. В началото на изслушването ще ви информирам за някои положителни развития. Доволни сме, че двете членки на Пусей Раят, госпожа Надежда Толоконикова и Мария Алокина, които бяха арестувани през март 2012 година, са освободени. Също така сме доволни, че 30-те активисти от Greenpeace а, са освободени и Михаил Кодорковски, който беше в а, задържан в продължение 10 години, също е освободен. Това са положителни развития и да видим какви други мерки а, правителството на Русия ще може да осъществи в областта на човешките права, тъй като сега са се фокусирали а, международните медии върху Русия заради Олимпийските игри в Сочи. Но ако погледнем чисто фактологично и съвсем сериозно човешките права в Русия, виждаме, че има един доста дълъг списък от задачи, по които трябва да се работи. Днес ще обсъдим това съвсем накратко, преди следващата среща на високо равнище между Европейския съюз и Русия, през следващата седмица, 27 до 28 януари. И така, че всичко, което обсъдим днес тук, може да се включи и в обсъжданията на среща на високо равнище. Първата тема, на която ще се спрем днес е все по-намаляващото пространство за организациите на гражданското общество. Това ни прави изключително загрижени заради а, ограничаващите нови закони, особено закона за чуждестранните агенци, агенти и а, ограничаващите практики които а, се налагат от руските власти по повод на в посока на неправителствените организации, институции. Също така ще обсъдим и а, ЛГБТ а, лицата и а, това, което думата забранява, именно пропаганда на нетрадиционно ни сексуални отношения сред а, младите. Господин Кирил Коротеев е сред нас, старши юрист от Центъра по антидискриминация Мемориал. Тази организация получи наградата Сахаров за 2009 година за работата си за проследяването и разпространяването на информация за нарушаването на човешки права в бившия Съветски съюз. На 12 декември Мемориал е трябвало да се регистрира като чуждестранен агент в а, Министерството на правосъдието в а, окръжния съд на Ленински в а, а, Петерсбург и това е първата неправителствена организация в областта на човешките права, която а, е наречена чуждестранен агент. А, твърди се, че тя има политическа дейност, тъй като получава чуждестранно финансиране. Господин Коротеев е старшият а, юрист в Мемориал. Той има дълъг опит в областта на научните изследвания и преподаването. Той ще говори за ситуацията на организацията Мемориал, но също така и партньорските неправителствени организации, които са определени, сертифицирани като чуждестранни агенти. И той също така ще ни представи и групите за наблюдатели ГОЛС. Сред нас е също госпожа Таня Локшина. Тя е програмен директор в Human Rights Watch в Москва работи там от 2008 година. В момента госпожа Локшина работи върху преследването на критикуващите руското правителство. 2006 година тя получи наградата Андрей Сахаров за журнализъм и нейните книги включват Чечня, отвътре и отвън и други. Нейното представяне ще включва и амнистиите и от 2013 година, политическите манипулации на правосъдието и а, случващото се с наближаването на Олимпийските игри в а, Сочи. След, сред нас е господин Ваня Килдер от организацията Квартира. Тя е в Германия и представлява асоциация на а, говорещи руски язик а, лица от а, ЛГБТ групата и асоциацията е застъпник за разнообразието и приемането срещу дискриминацията и нетолерантността. Около 7 минути ще има всеки един от нашите гости. След това ще чуем и а, службата по външна дейност и давам думата на господин Коротеев. Благодаря. Господин председател, аз съм представлявам организацията Мемориал, Госпожо председател, представлявам организацията Мемориал, базирана в Москва. Законът за неправителствените организации е обиден и може да се използва произволно. Всяка организация, която получава средства от чужбина и която се занимава с политическа дейност, трябва да се регистрира като чужестранен агент. Това значи, че тези организации са обект на чести инспекции, одити и много пъти тяхната дейност бива суспендирана или те биват разпуснати. Нещо, което е по-важно, до големия терор от 1930 години, от тогава насам чущ агент значи шпионин за руснака съдилищата, дори когато решават в полза на неправител, НПО-тата, не искат от Министерството на правосъдието и от прокурорите да докажат връзките между неправителствените организации и тяхната така наречена а, техната финансиране и тяхната политическа дейност. Следователно, думата агент, която се използва в закона, не значи някой, който действа в интерес на някой друг. Както казах, това в Русия значи шпионин. Така, например, прокуратурата на... отговаря, че не тълкува закона. Те не са направили а, опит а, да разберат а, а, за какво става дума, преди да отберат произволно различни неправителствени организации. Може да се каже, че политическа дейност за тях значи участие в избори, например. Било за местни органи на властта, било за регионални или национални. Това обаче не е нито духа, нито буквата на закона. Закона определя политическа дейност като водене на политически де, действия за цел променяне на политиката на правителството. А, не само, че става дума за объркване на политическа стратегия а, и политика, а, но а, самият закон а, така много смътно определя тази дейност. дискриминационните действия срещу мемориал се дължат на това, че ние подготвихме доклад срещу изтезанията в Русия. Московските организации на Голос и асоциацията Голос, едната и другата, а, а, имат, а, правят предложение за реформа в, в избирателния закон. Тези предложения бяха направени преди да влезе в сила закона за чуждестранните агенти. Но А, също така, а, центърът мемориал в, в а, Москва а, докладва, съобщи за арести по време на арест, демонстрациите в Москва. Воденето на дела в руските е, съдилища също се смята за политическа дейност. Московската организация на юристите също беше обвинена, защото защитаваше обвинени в така наречена хомосексуална пропаганда. Значи смята се за престъпление дори решението да се организира нещо, а не самото му провеждане. в Новочеркаска група беше осъдена по този закон, защото била публикувана годишния доклад на Министерство на правосъдието на своята сайт. Да, да, да се спазва закона, следователно, а това е задължение на всякакви на всички неправителствени организации се тълкува като нарушение. Обвиняват се ръководителите на неправителствените организации, независимо от това, че не е ясно какво е злонамерено на изпълнение на закона. Но то може да се наказва с до две години затвор. В Кострома асоциацията Голас бе осъдена по, по, по този начин. А също и с центъра на мемориал в Петербург. Глоби от 12500 евро срещу групи на ЛГБТ бяха отменени по технически причини. Но преди да е отменето на глобата, вече техния фестивал а, бе забранен. Една от тези групи сега е изправена пред нови обвинения. Три опита трябваше прокуратурата да направи, а, за да а, осъди мемориала на два пъти. съди отказаха искането на прокуратурата, но края от третия седято беше изпълнено. Нито една организация не е защитена от подобно съдебно преследване. Е, по този начин се харчат средства за съдебни дела, вместо да си върши работата прокуратурата по същество. Единственото решаване на Проблема е този. Закон да бъде отменен безусловно и напълно, иначе всички неправителствени организации ще бъдат застрашени от съдебно преследване. Не предлагаме друго решение. Това е единственото решение. Благодаря. А сега госпожа Локшина. Thank you very much, Madam Chairperson, and in fact I would like to stop. Благодаря. Искам първо да се позова на вашите забележки в началото на заседанието. За положителните новини, които идват от Русия в края на миналата година, освобождаване на политически затворници, като бившият петролен магнат Хородковски, членовете на групата Пуси Раят и екипажа на кораба Sunrise на Greenpeace. Тук искам обаче да призува към по-голямо внимание. Разбира се, има освобождаване на задържани, но това не значи, че има каквато и да е промяна в, в прилагането, в спазването на върховенството на закона в, в Русия. А, това те освобождаването на тези политически затворници бе единствено по причина, че Русия се опитва да оправи имиджа си а, преди зимните, зимната олимпиада в Сочи. Това в никакъв случай не, е някакво указание за състоянието на правосъдието в Русия. В никакъв случай не може да говорим за върховенство на закона в, в, в една страна, където за а, правосъдната система все още е обект на политически манипулации. Human Rights Watch вече 20 години има своя бюро в Москва. Ние сме взима история на съвременната руска държава. Много внимателно следим положението с правата на човека. И може да кажем, без всякакво съмнение, че в момента има безпредседент на, на а, атака срещу а, гражданското общество, от как Владимир Путин се върна в, в Крем, Кремъл преди година и половина. И а, а, тази атака срещу гражданското общество има различни страни. Очевидно, обезпокоени са властите от масивните протести през две години и половина. Те се опитват да консолидират подкрепата от консервативните кръг, на консервативните кръгове за своето управление. И те се насочват към определени от тях е, грехо, е, врагове. Значи, използват една дихотомия между традиционно и нетрадиционно е, руско и чуждестранно. И тези всички независими активисти биват атакувани като заради това, че се финансират от чужбина те се представят като разрушителни сили, също ЛГБТ са врагове, защото тяхната дейност се тълкува като пропаганда, пропаганда на нетрадиционните, нетрадиционни сексуални отношения. и по същия начин се атакуват и всички нерус, неруски, неруски граждани. И всички, които се застъпват правата на тези атакувани лица и организации, биват обозначавани като неруски вражески елементи. И а, сега за наближаването, приближаването на Олимпиадата в Сочи, а, тази а, репресивна дейност се а, засилва. А, боим се, че когато мине Олимпиадата и светът престане да гледа Русия и обърне взора си на другаде, а, тези репресивни действия а, ще се засилят. И затова призоваваме международните партньори на Русия и Европейския съюз да не отклонават, да не оставят Русия без внимание след приключването на Олимпиадата в Сочи. И затова ние разчитаме Европейския парламент призова да, съветът да, вземе заключ... да приеме заключение по отношение на Русия. А, апелираме и към отделните страни членки, и към а, службата за външна дейност, защото тяхната а, дейност може да помогне за подобряване на правата на човека в Русия. В, в пред лицето на, на репресивните действия срещу гражданското общество. 28-те държави Европейския съюз трябва да дигнат е, глас е, особено силно. and about their achievements. Russia wanted the prestige. Е, Русия а, а, трябва да знае, че престижът е свързан с отговорност. И а, жалко е, че а, трети страни приемат, а, а, че се приемат подобни дискриминационни закони срещу ЛГБТ а, а, в навечерието на Олимпийските игри. Русия приема посещение от цял свят. И за онези, които смятат да посетят церемонията на откриването на Олимпийските игри, ще кажем следното. Това е просто една витрина, тази церемония по откриването. И ако а, ръководителите на вашите страни смятат да присъстват на тази а, церемония, трябва да използват тази възможност да дигнат глас в защита на а, човешките права. Благодаря за вниманието ви. Благодаря, а, госпожа Локшина. А, а, правих а, а, а, да кажа добре дошъл на господин Волков. Обикновено каним а, представителите на, руското, на посолствата на страните, които обсъждаме и се поканихме и представител на посолството на Русия. Сега ще дам думата на Ваня Килбек от организацията Квартира, която има седалище в Хамбург. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички членове на вашата подкомисия. Искам да започна с една добра новина. Тя е следната. За първи път в историята на Русия, през последните години, се води публична дискусия по въпроса за хомосексуализма, бисексуалността, и транссексуалността. Организират се групи, издават се брошури, организират се фестивали. Водят се подобни разговори и в селските райони, в провинцията, не само в големите градове. Независимите вестници и издания съобщават, дори съобщават се данни за броя на ЛГБТ. Но всичко това се засенчва от съпротивата на църквата и от масовите случаи на насилие срещу тези хора. Президентът Путин обвинява а, а, гейовете, че те са причина за ниската ръждаемост. А, като че ли те искат някакви права, които някой друг няма, а, като че ли те не са част от човешката раса. За руското правителство ние не сме граждани, не сме хора. А, през 1993 година беше декриминализиран а, бяха декриминализирани хомосексуалните отношения след повече, след векове преследване. И това не беше резултат на някаква кампания от страна на гей общността, но това беше условие е, да може Русия да бъде приета в съвета на Европа. Руският президент разпалва тази хомофобия хомоф, това е хомофобно отношение, а, само за да може да си вдигне рейтинга и да отклони вниманието на хората от а, на корупцията и престъпността сред управляващите. Вестниците водят а, кампания лов на вещици срещу ЛГБТ. закона срещу хомосексуалната пропаганда а, не е използван за при, издаване на присъди до сега, но а, а, хомофобските атаки също не се наказват и те се приемат като нещо легитимно. В Русия има агресивни групи, които за, за чиято дейност полицията и правителството просто свиват рамене и изобщо не предприемат нищо. Те се свързват помежду си чрез средствата на интернет. Целта им е да унижават гейовете, слагат техни фотографии, качват техни фотографии на интернет и така нататък, но никога не биват наказвани за тези свои действия. Законът срещу хомосексуалността беше описан в документ през януари от научна комисия, начало е с доктор Солдатова от Московския университет, в който документ се казва, че нетради... пропагандата на нетрадиционните сексуални отношения представянето на е, еднополовите двойки като нещо привлекателно и това всичко се смята за пропаганда. Твърдение, че е, е, хомосексуализма е нещо хубаво, че исканията за осиновяване на деца от еднополови двойки и така нататък, всичко това се смята за пропаганда. И сега стигам до много важна част от моето изказване. Това е въпроса за младите. Информацията за тяхната сексуалност и научните аспекти на въпроса за сексуалността също биват забранявани. Така че много от гражданите на Русия са обект на този лов на вещици. Милиони деца, младежи и млади а, хора, които са а, а, с хомосексуални, бисексуални или трансексуални наклонности, а, остават без каквато и да е подкрепа. А, не трябва да се отбележи, че Русия има най-високия брой самоубийства сред младите – а, трябва да се подчертая, че младите хора, които са е, транссексуални или хомосексуални, са три пъти, а, е, имат три пъти по-голяма възможност да се самоубият. Тоест, е, като, за, като огражда младите хора от информация, руското правителство е отговорно за голям брой самоубийства а, сред а, а, младите а, а, с а, членове на общ, ЛГБТ. А, затова обръщам внимание на членовете на вашата комисия, че е време, когато а, Става дума е, за хора като доктор Солдатова. Добре е да ги поканите и да ги питате какви са научните основания, с които, те, с които се оправдава един подобен закон. Голями Силена също лекарка, също тя претендира, че защитава младите. Членовете на моята организация, квартира, в момента защитават десетки хора, някои от тях с деца, напуснали Русия и потърсили обещи в Германия, именно поради тази атмосфера. Не трябва да се допуска това. Благодаря и сега от тук нататък ще давам думата на членовете на комисията и също господин Голков, ако иска, може ще му дам думата. И сега господин Кешман, след това господин Шуц, Ойоланда, госпожа Ойоланда, господин Ландсбергис, господин Донскис. Оглеждам се. Много са желащите да се изкажат. Така че, колеги, имайте предвид, че разполагаме горе-долу с половин час. Господин Кешман, благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя и вас и под комисията за това изслушване, което провеждате. Аз се казвам Майкъл Кешман. Аз съм член на лейбаристската партия в Великобритания и съм с председател на интергрупата за правата на лицата ЛГБТ и съм гей. От това, което чуваме, разбираме, че расте нетърпимостта. Това е нетърпимост, е, на която някои наши колеги са били свидетели под руска доминация. Е, промяната към Елцин беше е, промяна, която приветствахме. Интересно е, че сега приетият закон има своя происход през 1988 година в Великобритания, когато Маргарет Тачер забрани рекламирането на хомосексуалността. Това е предисторията. При нас стана по същия начин. Имаше критика към правителството и економически проблеми в онзи период. Всъщност, аргументът се опира върху нулеви предпоставки и аз моля колегите, които са с хетеросексуална ориентация, да ме изтърпят за малко. Представете си, че един ден се събудите и си кажете, аз съм видял реклами и понеже съм хетеросексуален, сега решавам да стана хомосексуален. Обаче, за тази цел ще ви бият на улицата, ще си изгубите работата, няма да се ползвате с равна закрила пред закона. Смята ли някой, че това може да стане? че наистина сексуалността може да бъде рекламирана. Трябва да се разбере, че всичко опира до човешка природа и, до това, и, и че от нея зависи какъв избор ще направим или няма да направим. Е, сега информацията може да защитава, тя информира, тя не може да бъде пропаганда. В Великобритания ние сега сме една от най-напредналите страни при защита на малцинствата. Обаче хомофобията е един от най-големите ни проблеми и в училище, и в интернет. Миналата година, на 17 или 18 май, беше публикувано проучване, според което хомофобията и ксенофобията, а руснаците стимулират и ксенофобията, антисемитизма растат в либералните столици като Париж, Лондон и Амстердам. Затова е, нетърпимостта расте и това се дължи на економическата криза. Това всъщност е извинението. Нека кажа обаче накрая следното. Може би ще има такива сред вашата комисия, които няма да ви подкрепят, но нека да се гласува в пленарно е, заседание. Ние много ви подкрепяме, подкрепям и във връзка с нетърпимостта, която се демонстрира в Русия към малцинствата. Миналата седмица приехме резолюция в спешен порядък, изразявайки големи опасения за ставащото в Африка. Също така се опасяваме и от ставащото в Русия. Европа е Европа на фундаментални принципи и фундаментални ценности. Те надхвърлят нашите граници и стигат до онези, с които имаме споразумение за асоцииране и търговски споразумения. И ние никога няма да отслабим своята защита и отстояване на тези човешки права. С гордост казвам, госпожо председател, че Барак Обама реши да не присъства на церемонията по откриването на Олимпиадата в Сочи. Същото реши и министър-председателят на Великобритания, който е от консервативната партия, а не от моята партия. Той също няма да присъства, защото не желая дори да се мисли, че подкрепя закони, които са репресивни и увреждащи всички онези обикновени деца, на обикновени мъже и жени, които просто е, са се случили с друга ориентация. Благодаря ви. Благодаря на господин Кешман. Сега господин Шулц. Ja, das ist, ist die alte Streitfrage, ob man това наистина ни връща към трудния въпрос дали трябва да идем на откриването на тази Олимпиада или не. Можем ли да участваме и така да протестираме? Или по-добрата форма на протест е да не се пътува до Сочи. Мисля, че има достатъчно доводи в полза и на единия и на другия вариант. Искам да благодаря на всички оратори за казаното от тях. Ще подчертая, че според мен ние в Западна Европа не бива да се заблуждаваме, че амнистията нещо ще промени. Тук нямаме е, работа с върховенство на закона. Става дума е, за инцидентни решения. В крайна сметка хората се оказват е, в затвора. На това сме свидетели. Видели сме как се вземат решения инцидентно и, и някой или друг бива освобождаван, обаче аз съм говорил лично с господин Ходорковски и той не знае защо е освободен и как се е стигнало до освобождаването му значи трябвало е да стигне до майка си, но тя не е била там, където следвало да се срещне с него и така се стигна до предоставянето на закрила в Германия. Е, след това е, се говори е, за нов процес, попада в затвора и в един момент го освобождават. Това не означава върховенство на закона. Не виждаме никаква промяна в обществото. Нещо, на което бяхме свидетели през ерата на Горбачов или на Хрущов. А какво да кажем за закона за чуждите агенти? Той буди у нас възможно най-лошите спомени за това, което сме чели в литературата за Голак. Знаем, че тези обвинения в миналото са могли да изпратят някого за десетки години в лагер. Така че това, което става сега е ужасно. Имам въпрос. Виждаме какво става в Украина. Виждаме как скоростно парламентът приема законодателство, за да въвежда ограничения на протестите, за да бъдат дискриминирани лицата с хомосексуална ориентация – в Русия също сме свидетели на закона за пропагандата. Така че свидетел сме, свидетели сме на е, използването на закона като рестриктивно средство, използвано от думата и от Путин. И след това същата практика и законодателство се изнася извън Русия в съседните страни, ако желаете в Евразийската федерация. Каква е вашата преценка на този момент. Прилагането на рестриктивните закони на Русия в Украина. Моля само по две минути да се изказвате, за да могат след това всички въпроси да получат отговор. Госпожа Ойоланд, благодаря. Благодаря за това, че сте тук, за да споделите вижданията си. Надявам се, че ще ни съобщите и някои предложения и идеи за това какво ние в Европейския парламент можем да направим за решаване на различните тежки проблеми в Руската федерация. Искам да кажа две неща. Член съм на Европейското либерално семейство и поддържаме много тесни връзки с либералите в Русия. Днес получих по-подробна информация от партията Яблоко, чието активисти неодавна бяха арестувани е, в Краснодар и в Екатеринбург е, поради политическата им дейност преди всичко. Um, Както и поради протестите им е, за неправомерното използване на околната среда при застрояването на увеселителни съоръжения във връзка с Олимпиадата в Сочи. Въпросът е какво може да се направи. Това е всъщност основният въпрос. Какво следва да се направи в този момент, в който от една страна се освобождават някои много известни политически затворници, но от друга страна продължава тази практика – на арестуване е, на известни хора. Неодавна по политически причини други известни хора бяха арестувани и сега се намират е, в затвора. И също е, ще кажа нещо за Олимпиадата в Сочи. Наистина това, което чуваме, е много обезпокоително избиването на уличните животни през нощта в Русия е много типично кучетата, например, просто да се разхождат по улиците. Сега чувам, че те се избиват през нощта. Избиват се не само животни. По този начин се създава риск някой човек да бъде застрелян. Вярно ли е това? И какво прави гражданското общество в Русия? Какво може да направи? гражданското общество. Може ли някой друг да направи нещо? Защото не става дума само за е, използване на стрелба. Е, чуваме, че е, просто се хвърля отрова произволно, за да бъдат тровени животните. Благодаря сега господин Донскис. Благодаря госпожо председател. Искам да взема повод отказаното от господин Кешман. Никога не съм разбирал е, този тип законодателство е, за положителна информация за ЛГБТ е, какво цели? Сега, ако един преподавател в университет дава информация за Чайковски или е, за е, Шекспир, е, трябва ли да плати цената? Или ако разказва на студентите за Вирджиния Улф? Това е първата ми бележка. И друго. Когато чух за закона за чуждите агенти, ми беше ясно какво става. И знам, че при това законодателство не може да функционира никакъв частен университет или неправителствена организация. В САЩ и във Великобритания има много частни университети, които получават някакво финансиране. Е, при подобно законодателство обаче може да стане така, че напълно да се срине международната система на обмен в интелектуалния и политическия смисъл. И последното, което ще кажа, е, че е, е, имаме големи разногласия с Русия в областта на правата на човека, обаче сега вече имаме игра с е, огъня, защото в Европа по този начин се стимулира крайната десница, а стимулирането на е, крайната десница може да доведе до непреодолими проблеми и невъзможност да решим трудностите в последствие. Въпросът ми към руските колеги, е, благодаря ви за вашата работа и кораж, е следният. Какво според вас можем да извлечем като полука. Това просто някакви приказки ли са, нещо безобидно ли е или наистина може да се превърне това законодателство в сигнал за действие от страна на крайната десница? I have two, uh, three. Благодаря, госпожо председател. Няколко съвсем кратки въпроса по нашите, на нашите гости за закона за чуждестранните агенти, за ЛГБТИ и а, на първо място работещите неправителствени организации, финансирали или не от чужбина, задължени ли са да се регистрират или не. Ако не, вероятно има инициативи в думата да се запълни тази празнина. И защо тогава нямаме информация за подобни законодателни усилия? по руското право. Настоящото положение в Русия има ли а, качествена разлика между законодателството, което се изработва в парламента и законодателството изцяло изработвано в Кремъл и единствено подпечатвано, така да се каже, в думата виждаме в Украина. Сега, когато хората биват пребивани и а, застрелвани в името на съвсем един а, съвсем а, нов закон, а, прият без каквато и да било парламентарна процедура дали а, това се приема заедно с а, украинското законодателство, дали има общо. След това, а, пропагандата на сексуални взаимоотношения. Какво може да се каже за пропагандата на традиционните сексуални взаимоотношения в Русия? Например, когато съпругите редовно биват пребиване, прибивани, за да се докаже по традиционен начин, че действително са обичани. Това промотира ли се в медиите или, а, за съжаление, се а, не се признава за дискриминация. Благодаря, господин Ласбергис. Сега ще дам другата господин Дегерт. Пет минути от а, а, Агенцията за външна дейност. Четири бележки от моя страна, госпожо председател. На първо място поздравление за това, че сте организирали това изслушване днес. Наистина много уникална е ситуацията, в която имаме една и съща зала, представители от НПО, сектора и активисти и в същата зала официални лица от господин а, Долгов, например, от а, а, посолството и също в същата зала европейски институции, както и медии. Мисля, че това е доста уникално събитие, за това ви поздравявам и надявам се това да вдъхнови по-нататъчно развитие. Не само тук в Брюксел, както виждаме днес, но също така да имаме подобни събирания в бъдеще в Москва и в Москва. Четирите ми бележки. На първо място. Приветствам интереса на Европейския парламент по този въпрос а, за човешките права в Русия. Три важни последици има от това. На първо място, активистите по човешките права да могат да се изразят и да ни дадат а, информация от първоисточника в Русия. Това е нещо, което трябва по-често да се случва, не само тук в Брюксел, както казах, но също и в Москва. Втори елемент Показва се, че а, човешките права не са просто някакво хоби или лоби на някакви страни дипломати. Това се отнася за всички европейски парламентаристи, всички европейски граждани. И това означава, че и в бъдеще а, развитието на взаимоотношенията с нашите държави, с нашите а, стратегически а, партньори, зависи и от подкрепата в това отношение. Трети елемент а, вие имате парламентарна комисия, която е изключително активна и също така се среща с партньорите си в думата. И когато обсъждаме цялото това законодателство, как се прилага в Русия, мисля, че е важно да се използва и този канал да се изразят а, гледищата и становищата на Европейския парламент и парламентаристи на руските партньори в думата. На второ място това, което а, приветстваме наистина, а, което чухме днес, а, получаваме информация редовно, а, ценим наистина всички примери, които ни дават и ще ги използваме, ще продължим да ги използваме в нашите консултации по повод на човешките права в а, различните срещи на подкомитетите на всички нива и както знаете съвсем скоро предстои а, среща високо равнище. Искам да приветствам и присъствието господин Долгов и колегите от руската мисия тук в залата. Това е добър знак, че те са тук. Надявам се да имаме а, плодотворен обмен и обсъждане. А, бих казал също така, че бихме се радвали не само представители на Министерство на външните работи, а, са тук. Бихме се радвали да видим и представители на Министерство на правосъдието, на съдебната система и всички други, които са изключително важни за прилагането на а, това законодателство, хора, които могат да очак, участват в а, такива обсъждания. Както знаете, преди няколко седмици а, Съюза на съдиите изрази становище то беше за забраната на визи а, по повод на един от тях. И тук виждаме, че е нужно и съдиите, които са обект на тази забрана за визи, и съответно това нарушение на човешките права също да се използва в този контекст. Сега, по позицията, наистина ясно е, че всички изразени а, позиции по законодателството са а, повод за загриженост за Европейския съюз. Продължаваме да изразяваме своите гледища по въпроса. Също така а, е проблем за нас, че се а, изнася като че това законодателство в някои от съседните страни. Това не е добър знак за нас, че се случва това тези дни. По свобода свободата на изразяване а, искам да кажа, че репортери а, без граници а, също не, не са допуснати. А, всъщност Русия е класирана на доста ниско ниво. Съжаляваме, че е толкова ниско нивото. Това не го заслужават а, а, руските граждани. Това, което ние ще направим от наша страна и преключвам с това, както каза госпожа Лукшина, няма да престанем да търсим, да настояваме на тези въпроси в бъдеще. Ще се продължаваме да се включваме, да се ангажираме с нашите финансови ресурси 3 милиона годишно с неправителствените организации на гражданското общество. Ще продължим да финансираме, което им помага според нас да се осъществяват своята дейност там и също, както казах и преди това, ще, се опит, ще продължаваме да повдигаме тези въпроси при всеки възможен случай следващата седмица, предстоящата среща на високо равнище, председателя Барозо, председателя Ромпой и разбира се всички тези въпроси са в дневния ред и се надяваме да можем да осъществим още по-смислен и плодотворен диалог по тези теми с Русия и в бъдеще. Благодаря. Мога да обявя даже и на този етап, че а, един, е, на от срещите през март месец на подкомитетите ще се спре на въпроса за условията за затворите в Русия. Може би също ще е интересно за вас, може би е интересно и за представителя на руското а, посолство да знае. Сега има възможност, ако желаете, господин Дългов, да вземете думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че ще ви разочаровам, ако не искам да взема думата. Очевидно е интересно да се слуша днешната дискусия. Ще говоря а, на английски язик, не заради политическа заявка, а поради ограничения във времето. За втори път съм тук. Трябва да кажа, че за първи път днес чувам някакви положителни оценки за развитията в областта на човешките права в Русия. Няма да ги изброявам, те бяха споменати днес. Смятам, че това е, е искрена оценка, макар без значение какви са чувствата за тази оценка, това означава, че има движение. И е трудно да се отрече това движение. Има проблеми, има трудности, има трудности навсякъде. Ще се опитам да се върна на този въпрос на края на моите три минути. Нека не правя лекция, нито имам време, нито желание да го направя, но нека да засегна няколко от моментите, които бяха повдигнате. Наистина се радвам, че госпожа Локшина вече е видяла церемонията по откриването на Олимпийските игри. Тя е единствената, освен нашия президент господин Путин, която го е виждала. Аз дори не съм, я виждала, не съм виждал тази а, церемония, но а, искам да й кажа, че ако тя разгледа която и да била а, друга церемония по откриване, тази елемент на положителна пропаганда в спорта, в социалната, економическа и всяка друга област, постиженията на държавата, която а, домакинства а, Олимпийските игри, се случва всеки път. От древна Гърция а, се случва, но не искам да се връщаме чак толкова назад в историята. Един от а, парламентаристите а, повдигна въпроса, че Обама и Камерън няма да отидат а, на Олимпийските игри. Сър, тук става въпрос за спорт. Това не е а, среща на Г8. Нека ви припомня. Ние чакаме атлетите спортистите и тези официални лица, които искат да дойдат, винаги са добре дошли. Това не е задължително, естествено. Ще има и други възможности, особено срещата на Г8 в Сочи по-късно тази година. Господин Дългов а, обеща да се придържа към трите си минути, така че постарайте се. Много внимателно слушах карат да ни да не политизираме Олимпийските игри и ние на свой ред можем да се обърнем към вас молба да не политизирате Олимпийските игри. Обръщам се към другите представители и техните представения. Вие пропуснахте нещо важно. Това е нещо малко, но важно. Финансирането получено от мемориал от руския бюджет. Това е важно. Важно е, че вие поискахте това финансиране, важно е, че го получихте, както и Хелзинки групата в Москва, като Хагара, като Агора и други НПО-та и организации. Защо? Защото това означава, че макар да оставате в конституционното поле, макар да е, спазвате закона, макар да искате да си сътрудничате с останалата част от гражданското общество. Нека ви припомня, че в Русия има 2000 200 хиляди организации, НПО-та, това е а, плодотворно. Ако това е избора, ако госпожа Алексеева от а, Хелзинки а, а, комитета в а, Москва не иска да получи финансиране, това е добре, но това е нейно решение. През 2013 година цялостната подкрепа от правителството за нпо и да, господин Бергис, няма такова нещо като вътрешен агент. Има а, правителствена подкрепа за НПО-тата. Това е международна практика. Случва се в Европа, случва се в Съединените щати, случва се в Русия и други държави. Така че цялостната подкрепа е 3,2 милиарда рубли. Огромна сума. И се е увеличила три пъти организациите в областта на човешките права, които са една малка част от цялостната общност, ще получат половин милиарда годишно. Това е доста сериозна сума. Бих могъл да отговоря на въпроси. Всъщност, господин Дългов, въпросите не бяха към вас, и мисля, че сега е момента, след като цитирахте финансирането за неправителствените организации, благодаря ви. Имаме само 5 минути. Значи свърши времето ми. Много жалко, много жалко. Както казах, имаме друго изслушване за Русия през март. И така, аз също трябва да проявя стрикност и към панелистите. Ще започнем и в друг вид, ако предпочитате. Ако може по две минути само да ползвате, за да отговорите на въпросите, господин Хилда, искате ли вие да започнете? Благодаря. Ще а, отговоря на няколко момента от господин Догов. Той говореше за положително развитие а, и той беше доволен да го чуе тук, но аз трябва да кажа, че положителното развитие, за което аз говорех в, в областта на ЛГ ЛГБТИ не се случва заради подкрепа на руското правителство, а по-скоро въпреки много сериозните възражения и опозиция от страна на правителството, всъщност руското, руските власти водят война, битка срещу своите граждани, срещу своите хора. Това е едното. На второ място искам да коментирам предложенията на комитета Що се отнася до мен, мисля, че трябва да има повече натиск към руското правителство и ако можем да го направим толкова по-добре. Не знам каква степен НПО-тата могат да го направят. Не знам в каква степен неправителствените организации могат действително да стигнат до хората. Това е много сериозна задача, но смятам, че всяка подкрепа е повече от добре дошла. И както вече беше казано, Русия наистина трябва да направи всичко възможно за хората да има достатъчно ам, права, да имат знания, информация. Това не е привилегия за другите трябва а, хората в Русия да имат информация за демокрацията, за човешките права, не само в някакви абстрактни понятия и декларации, а реално в реалността а, свобода за свобода на заето, свобода на работа и не само. А, хората в Русия са го заслужили. Съвсем накратко към вашия а, въпрос, господин Донкис, във връзка с. А, споменатите Шекспир, Леонардо да Винчи и дали е подходящо да се споменава каквото да било за тях в Русия. Хората с неохота дори не обсъждат дали Чайковски е бил хомосексуален. Той всъщност е основният износ на Русия и подобно упоменаване се заличава от която и да било биография на Чайковски, макар да е била много значителна част от неговия живот. Така че мисля, че няма много надежда какво, ако това се случва с отдавна умрелите, какво очаква да се случи с живите в момента. Госпожа Локшина, не съм много сигурна какво имаше предвид господин Долгов за това, че аз съм а, сигурна а, какво имаше предвид той, като каза, че съм видяла церемонията по откриването. Тя предстои на 7 февруари. Съжалявам, ако не съм се изразила правилно, тъй като това а, не е първия ми език, но това, което се опитвах да кажа е, че макар да игрите да са за спорт и за всичко и е хубаво човек да подкрепя отбора си, но а, церемонията по откриването е, а, има друга цел, а именно да покаже страната, държавата, която е домакин и за това става въпрос за много повече. Въпросите, които зададете, а, животните в Сочи. Да, действително има такъв проблем. Има информация от местните активисти в областта на околната среда, че се убиват брутално а, животни. Human Rights Watch не работи по а, тази тема, но това, което разбрахме е, че двама водещи активисти в региона на Сочи, които а, се занимават именно с тези въпроси, които се опитват да повишат информираността по тази тема, жестокото отношение към животните, не веднъж са били изплашвани и а, а, е имало такова отношение към тях от страна на властите. На второ място, наистина има много хомофобски престъпления в държавата. Дали това е нещо, което са искали властите? Дали законът е бил призив към ултранационалистите? Не. По-скоро е един допълнителен вторичен ефект. Причината, поради която се въведе закона е именно да се консолидира тази консервативна основа на подкрепата. Но като резултат от приемата на този дискриминаторен закон и като резултат от а, отворено хомофобската риторика на официалните власти, и на медиите, която съпътстваше приемата на този закон, ултранационалистите, утранационалистските групи развиха това усещане на правота и а, възможност за действие и на това се дължи именно а, повишените, повишеното ниво на хомофобските престъпления. Много съм доволна, че господин Дагов а, спомена, че, че е толкова важен този фактор и че трябва НПО-та в а, Русия да се възползват от диверсифицирано финансиране от а, руска и от а, международна страна. Благодаря. Благодаря, госпожо Локшин. Сега господин Коротин. А благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази отлична възможност да разговаряме дори с представител на руското правителство, защото за нас тази възможност се чува само в съддел. А, а пък тук не сме и толкова далеч чак от Страсбург. Искам да напомня на господин Долгов, а, че той а, получава моите пари, защото аз съм да, руски данокоплатец. И той а, а, трябва да казва това, което аз очаквам той да каже. А, той е независим и мемориал е също така независима организация. И противно на това, което вероятно авторите на закона за чуждестранните агенти мислят. Но трябва да се каже, че за да се забранят или други източници на доход е, е пример за чиста дискриминация. Е, мисля, че Таня много ясно подчерта това. Въпросът на господин Донски за положителна информация по отношение на ЛГБТ. А фактически ние сме, нас не се заб... Рискът, руската дискриминация, конституция забрав... забранява дискриминацията. И а, студентите в, в Краснодар им се казва, че това, че те не могат да споменават равенството или пък правата на ЛГБТ, не нарушава с нищо техните права на преподаватели. Няма нещо такова, което да наречем вътрешни агенти. Но ще видим какви ще бъдат последиците на закона за чуждестранните агенти в Украина. дали ще станем свидетели там на внос на руските репресивни методи. благодаря. И въпросът за положението в Украина. Тази сутрин в нашата комисия започнахме да обсъждаме този въпрос. И трябва да получим допълнителна информация от Украина. Пак ще го обсъждаме. Благодаря на журналистите за тяхното участие. На няколко пъти се споменаваха Олимпийските игри в Сочи. Разбира се, за нас в Комисията по правата на човека а, важни са не само Олимпийските игри, а, ще следим какво става след тяхното приключване. Но когато става дума за отношенията между правата на човека и такива големи събития, ще имаме специално заседание на 13 феврари, където ще участват и Олимпийския комитет, също така и ФИФА. Защото следващото такова голямо събитие е футболното, световното футболно първенство в Бразилия. А, и, и затова ние прикарваме всички големи спортни организации да използват своите възможности да се застъпят в защита на правата на човека. Благодаря. През март ще проведем друго заседание, посветено на условията в затворите в Русия. А сега продължаваме следващата точка положението с правата на човека в Южен Судан. colleagues, of course there's um, a lot of things to... има редица въпроси, които трябва да обсъдим и за това. моля сега всички да се успокоят и можем да преминем към темата за актуалното състояние на правата на човека в Южен Судан. on South Sudan. I'm sure that many of you will follow the... Знам, че много от вас а, а, следят а, сведенията в медиите относно положението в Южен Судан. Знаете там, а, че има кървави сблъсъци. Най-малко 400 хиляди души са вътрешно разселени в Южен Судан, а 50 хиляди са а, избягали в съседни страни. Някои а, стават жертва на опита си да избягат, като се дават в а, Нил. Ужасни а, престъпления се извършват срещу гражданите, само поради тяхният етнически происход. През декември а, знаете, с, с имаше сблъсъци между привърженици на бившия и сегашния президент. Всичко това върна страната назад, като заличи постиженията от последните години. Знаете, през декември приехме резолюция в парламента, където в резолюция, в която осъдихме нарушенията на правата на човека и призовахме всички участващи страни незабавно да прекратят насилието. Призовахме също така за освобождаване на всички политически затворници, на 11-те политици, които в момента са в затвора. За съжаление, висшият върховният представител на служба реши да прекрати мандата на специалния представител на Европейския съюз в Южен Судан. По този начин ние оставаме просто наблюдатели на събитията там. На съветът по външните работи миналата седмица беше обсъждан този въпрос. Там се призна, спомена широкото нарушаване на правата на човека в Южен Садан. Поканили сме е, експерти, Марина Пита, е, от организацията Bread for the Road или Хляб за по пътя. Е, тази организация се занимава най-широко с въпроси, свързани с правата на човека. Госпожа Петрес е координатор на тази организация от доста време. Тя отговори, беше, отговаряше и за економическият форум а, за Судан, в който участваха различни църковни организации, а, които а, обръщат специално внимание на правата на човека и опазването на мира. Господин Кайзер е също тук. който беше главен наблюдател на изборите в Судан. Благодаря. Беше ми казано да говоря, бях помолен да говоря английски. Благодаря за поканата. Бих искал, бих искал тук да бъде някой от моите колеги в Вижден Судан, за да не трябва аз да говоря от тяхно име, но за жалост това не беше възможно. Но ще ви осведомя какво обсъждахме миналата седмица в Найроби, където се срещнахме с представителите на гражданското общество. И аз представлявам не само организацията Bread for the Road, но също така Коменическият форум за Южен Судан – в който участват представители на гражданското общество и църквите в Южен Судан. Ние работим в много тясно сътрудничество. Тоест, ще ви представя становището на тези две организации. Вече от около 30 години съм ангажирана с Судан и Южен Судан. Разбира се, всички биха искали да няма нужда да обсъждаме тези въпроси в тази зала. Разбира се, емоциите не трябва да се намесват в политиката, но още в началото искам да ви кажа как прекарах времето от 15 декември насам, откакто избухна новото насилие. Аз бях а, заедно с приятели от Южен Судан, които ми казаха, а, искаме само да ти се обадим, защото утре може да сме мъртви. И мисля, че повечето от тях вече наистина не са сред живите. Това ви дава представа за това какво е положението в Судан и мира, за който поколения суданци мечтаят, а още не е реалност. Още след 2005, година населението на Южен Судан се надяваше, че никога насилието няма да се повтори, а сега обаче сме свидетели на най-лошият възможен сценарий в световните медии в повечето случаи новият конфликт се представя било като борба за власт между а, двама души, а той не е нещо много по-широко, или се представя като друга етническа война, етнически конфликт, а той не е нищо подобно. Искам само да подчертая, че ако разглеждаме конфликта в Южен Судан само по този начин, като борба за власт между двама претенденти или като етнически конфликт, няма да можем да преодолеем а, предразсъдъците а, на онези, които смятат, че става дума за борба за власт или за етнически конфликт, няма да можем и да допринесем по никакъв положителен начин за решаването на този конфликт. Искам също така да подчертая, че в положението, в което се намираме днес, са необходими най-малко 10, ако не 20 години, за да бъдат преодолени щетите, не може да продължаваме както до сега. Трябва да видим какво можем да направим, как можем да допренесем, защото старите инструменти вече не работят. И аз смятам за жалост, че най-лошото във Вижден Садам предстои. Няма да навлизам в историята а, а, за това, което стана на 15 декември, дали е имало преврат или не преврат, ние в гражданското общество смятаме, че през нощта на 15 декември не е имало преврат, но това не значи, че не е имало военни приготовления за а, военен преврат. Какво се е случило всъщност? А, нещо, за което всички носим вина – повече или по-малко, защото ние сме отговорни на различни нива за това, което става в Южен Судан. Виновни сте за това, защото подценихме още един път, както е ставало толкова пъти и другаде в света, че когато а, идва на власт, е, идва на власт нови хора, които трябва да създадат една нова държава, а е, международната общност се втурва в тази нова държава не за да й помогне, а за да защитава своите интереси. За съжаление, в Южен Судан има много е, ресурси, териториални, има петрол и всички се впускат там а, е, в борба да вземат своя пай. На това бяхме свидетели всеки е, би искал да има част от властта. Това е резултат на лакомията и на това, че всеки тегли към себе си. и а, а, хората смятаха, че са, смятаха, че са страдали достатъчно и сега вече трябва да могат да получат това, което им се полага, всеки взе каквото можа. А, а дали има корупция? Разбира се, има корупция. Всички знаят това, но беше ли направено нещо, за да се предотврати това или за да се преодолее корупцията? Не. Всички знаем, че едно мислене, което е военно по същество, не може да бъде променено от днес за утре. Дори нези, които са членове на правителството, са дълбоко а, травмирани. Значи става дума за процес на преодоляване на травмите, който трябваше да протече. Какво доведе до ужасното положение, в което се намираме в момента? Имаше някои, които виждаха, че нещо в страната не върви в правилна посока. Но нямаше дебат за това какъв е, Южен Судан фактически искаме да има. Имаше хора, които виждаха, че страната върви по пътя на Еритрея. Обаче нищо не беше направено за да бъде спасен Южен Судан. Знаехме, че журналисти биват изтезавани, че мнозина са, губят, са жертв, стават жертва, биват убити. Аз пътувах из Южен Судан и а, разговаря с хората, но те се бояха, криеха се по кюшетата, защото поради флагрантите нарушения на човешките права, никой не се чувстваше в безопасност да разговаря с нас, вътре в страната. Срещахме се с представители на гражданското общество в Анайроби, където имаше открито изслушване и те ясно признаха, че са си мълчали само или само да се осигури стабилност на страната. Вижте какво става днес. Да, има много а, задържани, 11 политици, както бе споменато. Бившият вице-президент също се крие, трябва да бяга. Но защо? тези хора са задържани, защото са се опитали да говорят. Не казвам, че те са добрите, а други са лошите. Няма добри и лоши, добри в случая. Но те най-малкото се опитаха да посочат, че в тази страна нещо не върви, че едно движение не може да се превърне така в партия, че има тенденция да се потискат правата, да се потискат свободата на словото и така нататък. Не казвам, че тези хора са непременно а, а, ангели, обаче те най-малкото се бяха опитали да посочат всичко това. И именно това е а, причината а, защо, за това, че те бяха арестувани. А. Тоест, ако искаме решение на конфликта, а, който е многостранен, имаше убийства на етническа основа, линчове, и от едната страна, и от другата. Тук трябва да не е без вина правителството. Имаме достатъчно много свидетелства, че президентската гвардия е убивала в Дуба и другаде също така. Не знаем обаче кой е контролирал войските. Вероятно, президентът, доколко е можел да прави, от Уганда, дошлите от Унгата, да казват, че са дошли да защитат хора, защитат хората, но те са в Южен Судан, за да защитат своите интереси. Не трябва да се забравя, че те имат търговски интереси в Южен Судан, угандийците. На много места виждаме, че хората се отмъщават за неща, които нямат нищо общо с сегашното състояние на нещата. Агресията е, продължава дори когато а, започнаха разговор, мирните преговори в Адиса Беба, а, които се надявахме а, да доведат до примирие. Има прекалено много голям брой въоръжени групи, групи които шефстват и шефстват и страната. И сме свидетели на нещо като сомалийският сценарий. Тоест, ако искаме да се стигне до решение на проблемите, трябва ново мислене от всички страни. Не може да продължаваме както до сега. Трябва ни е абсолютно различен, нов подход какво е необходимо? Необходимо е помирение и трябва да кажа, че онея, които са следели процесът, а, говореше се а, говореше се за споделяне на ресурсите, за помирение, но като че ли никой не се интересуваше от помирение. Не може да има обаче помирение без справедливост. Страхотните извращения, нарушения трябва да бъдат изяснени, трябва да се изпратят комисии, които да анкетират а, и, и да установят това, което е ставало. Благодаря. Благодаря ви за това, че призовавате към различен подход а, за при, помирение, но не помирение без правосъдие. А сега е, искам да помоля представителя на посолството на Южен Судан. Тук ли са или не? Тук е госпожа Изабел Серуа от Генералната дирекция и господин Хон Хемер, който е а, е, а, е, член от екипа на специалния представител за африканският рок на Европейския съюз. Разбирам, че вие или господин Рондос тук що се връща от е, Южен Судан. Вероник, а, добре е да чуем и трите изявления, нали? Нали така? Защото разбирам, че бързаш. Трябва, в, в, в пет и половина трябва да си тръгна, тъй като трябва да хвана влака. Госпожа а, Ричард, а, която е а, а, от Бюрото за Южен Судан. Благодаря. Първо да кажа, че приветствам днешната дискусия за Южен Судан. Положението там е, е повод за голяма загриженост. Много сме обезпокоени от влашаването на положението с правата на човека и насилието там следи много внимателно развоя на събитията. Актив, Европейският съюз активно е активно ангажиран от как е, е, избухна кризата там. Може би знаете, че е, по положението в Южен Судан бе обсъждано на съвета по външните работи в понеделник. Знаете, че специалният представител Алекс Мандус посети района и е много, действа много активно още от самото начало на кризата. Целта е, ако може, да се стигне до незабавно примирие. Ние е, Изразихме не един път нашата готовност да подкрепим Южния Судан не само политически, но също и така с финансови средства. Да призваваме всички заинтересовани страни да подкрепят усилията за преустановяване на сегашният конфликт. И Европейският съюз за първ път прояви желание да вземе ограничителни мерки срещу лица, а, които а, подклаждат а, конфликта. Чухте от господин Питърсън, че положението е много тревожно. Важно е първо да спрат военните действия, нещо, което е наш приоритет. Колкото по-дълго продължава, продължават тези военни действия, толкова по-лошо ще става положението и ще по-големи нарушенията на правата на човека. За съжаление няма особено подобрение за сега и ние ще продължим разговорите, ще продължим да търсиме решение чрез преговори. Докладите за нарушение на правата на човека са много, много обезпокоителни, да не кажа ужасяващи върховната представител Катрин Аштън на няколко пъти се направи изявление по този въпрос, че всички, които са виновни за крещящо нарушаване на правата на човека и от двете страни ще трябва да отговарят пред правосъдието. Благодаря ви много за намерението да създадете анкетна комисия, която да разследва нарушенията на правата на човека и, и трябва да се използват на различни форуми а, необходимостта тази комисия е да бъде създадена колкото може по-бързо. В този контекст трябва да кажа, че Окрепването укрепването на умест, особено когато става дума за нейния мандат за защита на правата на човека. Те възнамеряват да създадат, да, да опубликуват доклад от името на ООН по отношение за нарушаването на правата на човека. Съгласни сме, че както и Питър подчерта, че е необходим а, политически диалог, който включва всички заинтересовани страни. И въпреки, че този диалог трябва да бъде воден от, от Нигат. Необходима е някаква комисия за помирение, като и се има предвид това, което става в Южен Садан. В, в заключение трябва да кажа, че положението и събитията в Южен Садан влияят и на околните страни. Трябва да, да се стигне до решение колкото може по-бързо, и то чрез диалог, който трябва да започне час по-скоро. мисля, че присъствието тук на нашите колеги от Европейския съюз а, ясно показва това. Thank you. And now, Madame Serrois. Благодаря. Микрофон. I can't understand you. You know, on... Не мога да ви разбера. Тук при мен пише, че вие от генерална дирекция ЕХО искате да направите общо изявление за 3 минути. Um, въпросът ми беше дали колегата иска да допълни. Да, и за него ще се погрижа, е, но той ще се изкаже след вас. И тримата имате възможност. Хуманитарната ситуация сега. Искам да ви кажа какво е положението на място. Първо, хуманитарното положение, след това е, Европейският съюз и неговата помощ, какво сме направили до сега и на трето място трудностите, които срещаме на място и препоръки. В Судан тази криза идва след друга криза и се наслагва върху друга криза. Има няколко хиляди вътрешно разселени лица в страната. Има е, много е, бежанци от Судан и от други съседни е, страни. Смяташе се, че 3,3 милиона души в страната не се дохранват, а 4,5 милиона се нуждаят от хуманитарна помощ. Това преди да избухне втората криза в средата на декември. Е, днес, поради последната криза, има над 500 000 вътрешно разселени лица и над 86 000 беженци в Судан, в Етиопия, в Уганда и в Кения. О, не, много бързо прие план за реагиране, до края на декември още, за да се отговори на ситуацията и да се решават хуманитарните проблеми. Там е предвидено до средата на март да има 400 е, 000 интернирани вътрешно разселени лица, обаче тази цифра бе достигната за по-малко от месец, което показва колко тежко е положението. Е, особено за е, страна, в която има и вътрешен конфликт. Е, много трудно и много скъпо ще бъде да се реагира на хуманитарните проблеми. От това се опасяваме. До сега помощта и присъствието на Европейския съюз страната са както следва. Мобилизирали сме 50 милиона евро за тази година и сме насочили тази помощ непосредствено към спасяване на живот и към подпомагане на ново разселените вътре страната лица. Що се отнася до е, хуманитарната дирекция на Европейската комисия, присъстваме през цялата криза, не сме напускали страната. Имаме колеги, които да извършват евакуация. Имаме координация с другите хуманитарни донори, независимо дали са от Европейския съюз, особено от САЩ, Канада и Норвегия. Сега, какви са трудностите? Свидетели сме на това, че хуманитарните ни партньори все още те трудно стигат до терена и до страните в конфликта а да се стигне до тях е, е необходимо, за да бъде неутрално и безпристрастно предоставянето на помощта. Извоювано е известно хуманитарно пространство, обаче той под заплаха. Явяват се военни. Някои страни в конфликта използват а, хеликоптери, на които е написано ООН и от тях обстрелват. Това е много голяма риск а, както за достъпа, така и за безопасността а, на нашите хуманитарни служители, така и на полетите. Знаете, че има интегрирана мисия на ООН с три разклонения развитие, хуманитарна помощ и военно дело. Що се отнася до хуманитарната помощ, много важно е да се знае, че е, тази е, дейност не трябва е, да се обърква с военното подразделение, военното разклонение, което само защитава цивилното население, а не отпуска хуманитарна помощ. Значи трябва да се е, запази хуманитарното разклонение в дейността на ООН и другите донори и да не се допускат посегателства на политически и военни субекти. Вторият риск, на който сме е, свидетели е, в преговорите за мир в Адис има известна тенденция хуманитарният достъп, достъпа на хуманитарните работници да бъде поставен като тема в политическите дискусии. За нас достъпът на хуманитарните работници не подлежи на обсъждане с двете страни по конфликта, а с една от страните по конфликта, независимо дали от Мека Чека или от друга организация. В противен случай има риск от политизиране. И е, най-голямата опасност, която съзираме, е, е втвърдяващата се позиция на южносуданските власти. Президентът вчера произнесе реч, според е, която Е, може да не се допуснат е, някои е, формирования на ООН и ЮНМИС в страната, което означава много по-тежки условия за извършване на хуманитарната дейност. Има и други материално-технически проблеми. Много е дълъг дъждовният сезан от май до октомври. и е, ние бихме искали е, да се доставят хуманитарните стоки, обаче като няма достъп, това е много трудно, защото те се е, е, развалят. Е, дъждовният сезон, както казах, е много продължителен и 60% от територията става недостъпна, е, поради което в момента не раздаваме хуманитарни пакети. Това може сериозно да се отрази върху положението на нуждаещите се а голяма част от доставените хуманитарни пакети бяха и разграбени. Не всички, но почти всички. Това ще бъде още една трудност за нас и тя ще означава, че цената на хуманитарната помощ значително ще се увеличи. И то през зимните месеци. Това е нещо, което трябва непременно да съобразим. Така че е, три последни бележки – ЕКО, е, хуманитарната дирекция на комисията, с екипа си на място следи отблизо какво става. Е, опитваме се да въздействаме е, върху системата на ООН да мине в по-високо ниво на неотложност и да изпрати хуманитарен персонал в страната. И също така се опитваме на всички форуми, е, на които се явяваме, да призоваваме за ясно разграничение между хуманитарните работници и военните и политическите лица. И съвсем последно, бих искала да дам думата на един е, колега, ръководител на отдел е, в Генерална дирекция ДЕВКО. Той отговаря за Южен Судан. Тогава искам да ви помоля да ми помогнете да спазим времето, защото господин Хеме, след това ще чуем вас. А, може да не приключим преди госпожа Декайзер да си тръгне. Дълго ли ще говорите или искате да кажете нещо конкретно? Много кратко мога да се изкажа. Извинете, че не ви уведомих предварително. Много беше казано вече. И към да кажа, че е, наистина трябва да видим къде сме е, сбъркали. Само преди два месеца разисквахме доклада на госпожа Декайзер и бяхме много по-големи оптимисти, но сега положението е много по-лошо. Затова започнахме анализ с нашите партньори, за да видим могли ли сме да предвидим това, което става сега и дали не можем да подобрим капацитета си за оценка. Колегата Изабел вече говори за политическата страна. Ще каже, че е, ние е, сме е, в е, такова положение, че има доста средства, за които няма сключени договори. Но много се радвам, че вие бихте желали да обсъдите проблематиката с нас. Започнахме преглед с нашите партньори от НПО, за да видим дали има нужда от промяна в съществуващите проекти, но още по-важно е, че имаме контакт с USAID, и други е, международни и чуждестранни организации, е, които отпускат помощ, за да направим е, средносрочна стратегия и краткосрочна стратегия за организация. Но, за съжаление, напълно съм съгласна е, с изразената оценка, че това, което става сега е започнало преди 20 години и трябва да преосмислим е, начина си на е, анализиране на събитията. ще направим всичко, което е по силите ни, за да подкрепим реално, истинско померение. Не бива да подценяваме необходимостта от такова. Но понеже времето ми изтича, няма да кажа нищо повече. Благодаря сега господин Хемер от е, службата на специалния представител на Европейския съюз за африканския рок. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря, че се погрижихте за мен, както се изразихте по-рано. Мога да се изкажа много кратко, имайки предвид е, колко ни е кратко времето колегите от ЕКО, ДЕВКО и Службата за външни действия очертаха ситуацията, реакцията на Европейския съюз и дилемите при изпращане на хуманитарната помощ. Мисля, че трябва да повторя това, което Изабел каза. Много добре е, че се води дискусията за Южен Судан – последните няколко седмици бяха пагубни за хората там. Е, спомням си, че само е, преди 6 седмици говорихме за умората в е, Южен Судан, а сега говорим за криза с катастрофално отражение. Може би да кажа само нещо във връзка с ангажимента на специалния представител на Европейския съюз за Африканския Рок Александър Хорнус, който е, т.е. Рондус, който е, сега отговаря за тази част. Тя включва и Судан и Южен Судан. Предишната представителка напусна на 31 октомври. Много я ценяхме, защото свърши прекрасна работа. Розалин Марждан, си спомням също, е, да казва, е, че е, Европейският съюз е ангажирал това, което става в Судан да не се отрази върху обещаната помощ. Това беше предадено като ангажимент и на Александър Рондос. Мисля, че европейските институции спазиха ангажимента си. Александър Рондос е, в тясно сътрудничество с ДЕВКО, с ЕХО, е, с регионалните партньори на място, трябва да ги спомена, е, бяха много активни. Постоянно е нашето присъствие в Адис, където се провеждат разговори за примирие, не за мир, както каза Марина правилно. Има координация на място е, с чуждестранните организации, чуждестранни представители, емисари. Е, опитваме се максимално да сътрудничим. И мисля, че това дава е, резултат. Мисля, че кризата в Южен Судан бълго, бързо стана регионална. Сега се появяват възможности за преговори чрез посредничество главно на Етиопия и Кения. В, Южна, в Южен Судан Уганда играе много активна военна роля. Северният съсед съвсем очевидно желая да играе активна роля. Мисля, че е, наличието на специален е, представител с регионален мандат, с мандат за целия регион, се оказа много полезно за това към кризата да се подходи наистина в регионална светлина. Благодаря. С оглед на ограниченото време няма да говоря повече. Благодаря и сега госпожа Вероник Декайзер. Благодаря, госпожо председател. Много трудно убедих Европейския парламент през декември най-сетне близо две години след като страната извоюва независимост, да приемем доклад за нея. Не се интересуват много хора от този проблем. Въпреки това, което става там, интерес не е на лице. Виждам, че е, тук има много по-малко членове на комисията, отколкото при изслушването за Русия. Не, че искам да критикувам, но е, трудно ни е да разберем колко огромно е, е предизвикателството и колко е голямо значението на тази страна за стабилността в Африка. Може би на нас нещо не ни достига така в анализа. Имам няколко въпроса, сравнително конкретни. Първо искам да ви кажа, че нямам впечатление, но може би вие ще ме опровергаете. Обръщам се и към трибуната. Е, имам впечатление, че сме сбъркали, особено аз, когато си правих доклада през декември. Е, ние се свързахме с госпожа Ришар в комисията, с останалите отговорни лица и мисля, че всички които познаваха добре страната, беше, бяха наясно, че е, ситуацията е крехка. Това е нормално толкова кратко време след независимостта. Знаехме, че правителството и страната като цяло е, бяха лабилни и като цяло qu'il a eu depuis le début et de sa difficulté à avoir un... че беше трудно от самото начало да се приобщат всички в политическия процес и че президентът Кир проявява известни авторитарни уклони. беше трудно на етническо, на економическо ниво, поради липсата на диверсификация в стопанството и всички тези факти доведоха до там, че независимостта не, така да се каже, не се оказа печеливша. Всичко това се знаеше. Но впечатлението, беше, че става дума за грешки на растежа, които ще бъдат преодолени и ще бъдат преодолени толкова по-лесно, като се имат предвид всички усилия на международната общност е, и така е, грешките ще да отпаднат, развитието щеше да тръгне, щеше да се изгради инфраструктура. Значи, когато правих доклада си, е, ние е, имахме това убеждение, че като е, сме направили нещо, то ще тръгне. Ще даде някакъв резултат. Това беше единия вариант и ние не го избрахме вместо другия да бъдем песимисти. Знаем, че какъв беше начина на управление на президента, знаехме за корупцията но когато се изказвах, комисията каза много хубави неща има също. Мисля, че е добре и трябва всъщност да ми обясните, госпожо Летер, къде сбъркахме? Вие казахте, и то основателно, че може би не сме се вгледали достатъчно в населението, в народа не помогнахме достатъчно на народа. И въпреки, че бяха положени огромни усилия от международната общност е, в интерес на този народ, е, резултатите от тази помощ не стигнаха до него. Как и защо стана това? Когато ни съобщавате резултатите от програмите, които сме измислили, разработили и прилагаме на практика – оставам с впечатление, че все пак когато правим нещо за стабилизиране, за развитие, за недопускане на конфликти, в нашите програми, те са за образование, за инфраструктура, за институционно изграждане и за постигане на прозрачност на институциите – но може би там не поставяме достатъчно механизми за прозрачност и контрол. Пак ще кажа обаче, независимостта беше прясна-прясна. И това е въпросът, който искам да задам на всички. Може би сме сбъркали. Но в този момент какво е трябвало да направим? Защото ние сме депутати, за да контролираме как използват как се използват парите на Европейския съюз в полза на населението на едно или друго място. Въпреки случаите на корупция, за които знаехме, аз тогава не мислех, че сме се объркали и че а, сме допуснали грешка. Е, имах усещането, че някъде трябва да се направи и нещо по-различно. Да, защото в крайна сметка не говорим само за правителството, а има и бунтовническо движение. И всички знаем, че е изключително сложно положението. Тези бунтовници започнаха някаква революция и е много трудно да се превърне едно е, движение в политическа партия. Значи, действително ли сбъркахме в политиката си? Не е ли твърде рано? Не е ли минало прекалено малко време, за да се каже, че не сме постигнали целите си? понеже всичко е, върви от е, лошо към по-лошо, аз съм склонна да се замислям, обаче все пак задавам въпроса. Да, съгласна съм, трябва да анализираме, но пак въпросът ми е наистина ли, когато приехме предишния ми доклад, сбъркахме. Извинявайте, че се изказвам така дълго. Нищо не чувам от Судан. От страната на Судан. Как искате Башия да не използва е, моментната слабост на своя съсед е, и е, да не се, нали, да не изтегли някакви, да не извади някакви предимства. Вие какво мислите по този въпрос? И той ще предприеме ли действие или няма да предприеме? Това са въпросите ми. Какво можем да очакваме? Благодаря на Вероник Декайзер. Има ли други членове на парламента, които желаят думата? Пани, а, мисля, че госпожа Декайзер каза нещо, което изрази нещо, което е споделено гледаще. Много такива ситуации има в Северна Африка, в е, Южен Судан също се случват, както и в Европа в е, източна Европа. Днес говорихме за Украина. Така че има разочарование навсякъде. Въпросът е обаче дали трябва да се откажем от това, което правим и ако трябва да се откажем от нещо, то какво е то? Смятам, че трябва да продължим с мисията си и основният проблем е бил, че е нямал институции, нямало е структура на гражданското общество, а, с които да работим. Единствената цел е била независимост. Сепаратиско е било движението и динамиката по своя характер до сега. Борба за независимост, която е а, сама по себе си цел и е, не е имало елементи на определене за това в какво ще се превърне Южен Судан. И оттам а, е, всички други проблеми а, е, видимо се засилват след това. Присъстват всички хуманитарни организации, но няма как да е достатъчно, няма как да е адекватна помощта, изграждане на кладенци, изграждане на инфраструктура, предоставяне на храна, на медикаменти. Това не е достатъчно. Това не е правилното а, като действие, защото а, е, основният проблем е сигурността, безопасността на населението, тъй като то не се чувства безопасно. Непрекъснато има заплаха за живота. Разбира се, мащаба на проблема е различен в различните региони. Смятам, че това е основния проблем, когато говорим за това, което трябва да правим в бъдеще. Вие сте автор на доклад а, за това как да се промени европейската а, политика за подкрепа на процесите на демократизация след арабската пролет. Бяхме решили, че този път ще е по-лесно, защото по отношение на инфраструктурата има механизми на държавата, като че ли повече присъстваха подобни механизми, но тук също сме разочаровани и така остава едно общо усещане за разочарование. А, би ми било интересно да видя какво може да се направи какво според нашите гости а, би било подходящо да се направи? На първо място, а, от по някакъв начин разрешаване на конфликта, защото ако има конфликт, няма как да се предостави много от видовете по помощ. Госпожа Вержия има думата. Аз до сега запалих пълно мълчание. да кажа, че съм загрижена е, е много слабо. Всички казват, е, измамихме се, излъгахме се, допуснахме грешки, нямаше гражданско общество, нямаха неговите организации. Но, став, вече, но, говорим за една диктатура вече от е, много години. И това е положението в много подобни страни в тази част на света. А, как, и огромна е отговорността на западните сили, които а, имат интереси в а, този район. Улесни сме а, обявяването на зависимост на Южен Судан, без да направим нищо повече. Знаехме, че има там потенциал за конфликти. И както вие казахте, госпожо, а, насилието се корени в миналото още много преди сегашния конфликт. А не трябва да си затваряме очите и за други неща. А, говориме, е, а, господин Пашир, е, е, може ли той да е нормалният а, съюзник за да, помогнем, за да се помогне на една държава а, да изгради демокрацията? Нека да спрем да говорим обаче, че няма гражданско общество. Защото гражданското общество в Судан а, е жертва на а, касапница. То, то, то, неговите членове биват избити. А, колко пари само се изсипаха в Южен Судан, а пък населението не видя и цент. Един цент дори от това, което се дава там. До една, една сотинка. И много пъти а, а, съм свидетел как малки проекти, които струват малко, с много малко пари правят чудеса, докато колосални суми се отпускат на правителствата, които не правят нищо. Значи трябва да преориентираме кредитите, които отпускаме в тази част на тези, не само в Судан, в всички страни в този район на света, за да може наистина да помогнем на тези, които живеят там. И сега, госпожо Петър, ако може да отговорите, но моля ви кратко, знам, че би било добре да имаме повече време за дискусия. Благодаря, ще се опитам да бъда кратка. На първо място не всичко е било грешно. Всички тези инвестиции в образование, всичко, което споменахте, е, е нещо, от което е имало нужда и което не е било напразно при всички положения. Проблемът е, е нещо, което споменахте, въпроса за сигурността. Това е една от ключовите думи за мен. Сигурността в случая на Южен Судан означава а, е, поне тяхната собствена сигурност, че ще останат на а, на власт и на работа за правителството, тяхното семейство, техните семейства. Знам, че има много голям процес за реформа в сектора на сигурността, но не е правилният процес, не е правилната реформа. Не ми се иска да кажа, че аз знам какво да се прави, но моят опит последните няколко години е следния. 2001 година ние започнахме да предупреждаваме за Дърфур. Всички ни гледаха и казваха глупости, това не е приоритет. Така че ние можехме да предвидим какво ще се случи. През 2010-2011 ние казвахме, има ужасяващ конфликт, който предстои и никой не искаше да го чуе, защото хората мислеха за други места. През последната година и вие го знаете в нашата конференция за Судан миналата година имахме много ясни гласове от гражданското общество, които казваха не вървят добре нещата, може би идва катастрофа. И аз а, върв... посещавах какви ли не служби и хората ме гледаха странно и ми казаха, ех, тази странна жена, която непрекъснато вижда някакви а, трагедии, колко е черногледа, но а, Проблемът е не, че нямаме рано предупреждение, нямаме рано действие. На немски имаме една поговорка, че не може да бъде да се случи това, което не трябва. Тоест, случва се все това, което а, е логично. Не можем да виним а, международната общност за това, което се случва. Всичко се случва отвътре. Наистина, отговорността е на а, хората, вътре, които са се държали неотговорно в самата държава или за нея. Така че не е наше дело а, проблема, но ние трябва да си зададем някои въпроси и не трябва да забравяме. Мисля, че вие споменахте бежанците вече в а, Южен Судан, тези от Южен Корофан. Защо говорим а, тук и цялото внимание в Южен Судан, като има толкова сериозни проблеми в Южен Корофан, хората умират като а, мухи, толкова сериозни проблеми има там. Така че наистина трябва да си а, напишем домашното а, с оглед на случващото се и бих искал да почерта, ка, почертая казаното от вас. Президентът на Южен Судан а, вече предприемат действия на тези, които се опитват да защитят а, жертвите и мисля, че това е нещо, което трябва да му се каже. Това трябва да бъде спряно, защото става въпрос за жертвите, тези, които са на власт и имат а, възможност за действие, нещо, което трябва да бъде спряно е това. Също така знам, че е ограничено времето, за това ще спра до тук. Благодаря, госпожо Петър. Благодаря, че а, изразихте вашата гледаща. Наистина а, стимулирахте дискусията ни и се надявам всички да сме научили по нещо. И за съжаление предполагам, че ще трябва да се върнем на Южен Судан отново, дори в рамките на този мандат, защото едва ли ще протекат нещата така, както ни се иска. Не пропускайте, не изпускайте влака си, госпожо Декайзар. Now we have uh, an update situation on urgent human rights. Uh, а сега предстои актуална информация относно неотложните ситуации в Тунис и в Египет от Европейската служба за външна дейност и в двата в двете държави имаме процес на приема на нови конституции. Това е, е интересна тема, която трябва да следим. Започваме с Тунис. За мен е добре това, че се гарантират а, се гарантира равнопоставеността между половете. Това е тема, която е в нашия дневен ред от отдавна. Също така независимостта на съдебната система, но също така ми се че в Тунис остава в Конституцията смъртното наказание. Сред нас по а, свързаните с правата на човека теми е Стефан Мехатил и се надявам след това да чуем и а, да има възможности за въпроси. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че мога да говоря френски. No, but... Ще бъде проблем, ако говорите на арабски. Френски е, е става. Много набързо ще е, ви запозная с становището на Европейската служба за външна дейност, за това, което става в, в Тунис, правата на жените, гражданското общество, правата на човека, какво е положението за всичко това в тази страна. Е, това е много важен елемент от нашата дейност и ние всеки ден, ден за ден, даже час по час следим дебатите в, конститу... в учредителното събрание, което обсъжда Конституцията. Трябва да кажа, че имаме надежда, че там ще има една а, така повторна легитимация и рефондиране а, на основните институции в Тунис. А, страна, която под президентството на Бен Али беше дълги години лишена от защита и зачитане на правата на човека. Какво е положението сега, това, което знаем? 146-те члена които, на Тунизийската конституция, които се обсъждат от 2013, когато те бяха съобщени на съвета на Европа, близо 140 члена вече са приети и сега депутатите се връщат на 15 на члена във връзка с потискането на определени религиозни движения, политически групи, използването на шарията и така нататък, за да въведат определени ограничения в тунизийската конституция. Този опит обаче изглежда до сега се оказва неуспешен. Отново Конституцията все още не е приета, трябва да бъдем много бдителни, внимателно следим какво е положението член по член на тази Конституция. Но какво искам да кажа Аз, в момента? В своята цялост, а това е потвърдено през юли и от Венецианската комисия в един предварителен доклад, може да се каже, че работата на тунизийските конституциалисти е много насърчителна. Защитата на основните права е залегнала в тази конституция, в нейния, особено в нейния член 45. В тунизийската преса се вижда, че вече ще се въведе, може би, и изискването за паритет това е съмнително дали ще стане, но признава се, правото, прав, признава се правата на жените. В текста на Конституцията признава се правата на детето, както и редица особено важни принципи. Това е в втора глава 20 и 48 член, например, на Конституцията. В 20 член на проекто Конституцията се говори че и гражданите, и гражданките на Тунис трябва да имат едни и същи права. Тази конституция, според нас, може да бъде първата крачка към създаване на нова база за развитие на демокрацията в Тунис. Това е абсолютно необходимо предварително условие, за да може да се организират избори да се проведат през 2014 година и оттам ще възникнат нови институции, легитимни, прозрачни, по-легитимни, много по-прозрачни, отколкото те са били в бъдеще. Искам, например, да кажа, че главата, например, посветена на правосъдието, извънредно важна глава, част от Тунисийската конституция, се обсъжда и а, а, тунизийските прокурори, юристи манифестираха, за да изявят своята тревога във връзка с това, което се готви в тази глава. И трябва да кажа, че някои от техните забележки бяха взети предвид при подготовката на тази глава от Конституцията. И независимостта на правосъдната, на съдебната система е нещо, което е приоритет за нас. Ние много внимателно следим този аспект е, от е, проекта за Конституция, както и преходната е, правосъдието, организирано през преходния период. Почетавам, Конституцията все още не е приета, тя все още е в процес на разработване. Следим внимателно работата много интензивна е тази работа, голям брой заседания до сега са проведени и се надяваме, че в най-кратки срокове ще, бъдат прияти, ще бъде прията Конституцията, ще имаме ново правителство също в най-кратки срокове. Вероятно от сега до 25 януари, което е срокът, който предвижда предишната конституция, за да може временният министър-председател да, министър-председателят да бъде представи своя кабинет. Ще кажа, че ако не бъде приета Конституцията от законодателното събрание, от учредителното събрание, вероятно, ще има референдум, нещо, което ще забави целият процес. Очевидно, тунизийците доказват още един път, както са го правили през последните няколко месеца, не веднъж, че имат чувство за отговорност. И както на, на 26 октомври миналата година го показаха, ще изберат пътя за националния диалог за решаване на тези фундаментални въпроси. Ако имате конкретни питания към мен, ще бъда готов да им отговоря. Господи благодаря, господин Бачия. Има ли въпроси? И аз имам въпроси но господа Пашия. Е, нямам въпроси. Искам само да благодаря за изказванията. Споделям а, анализа, който току-що чухме. Редовно работя с а, тунизийски приятели. А, е, трябва да кажа, че чувства се а, така свежестта, която лъхва в, в, в Тунис след 3 години стагнация, от как работи, се работи по новата конституция, се чувства този свеж полюх. След провалът на опитите, сега не си спомням името преди това, който се опита да и казах, значи има свеж полъх, и вие също споделяте това виждане. Очевидно, в преговорите върху един определен брой членове на Конституцията, тяхното връщане и отново обсъждане, ни кара да мислим, че вероятно тя ще бъде приета в, в срок. Не се боя от референдум, защото ми се струва нормално след един периоди след трите години, които следваха падането на Бен Али, след разочарованията, които настъпиха, трябва да кажа, че беше невероятно приятно да се види с какво удоволствие гласуваха тунизийците и съм сигурна, че те с удоволствие и с радост ще гласуват новата конституция. Така че изборите, парламентарните избори да могат да се проведат в най-добри възможни условия. Много се дискутира какви да бъдат новите избирателни органи. Разбирам, че вече има консенсуси по този въпрос, така че най-доброто, което може да очакваме, е институциите в крайна сметка да започнат да функционират. А, тоест, отново а, има надежда. Надежда за Тунис, за неговото бъдещо развитие. А, и а, това се потвърждава, потвърждава а, надеждата, която се породи по време на Жасминовата революция преди три години. Благодаря. Дали мога да задам и аз три въпроса, тъй като вие казахте, че все още вървят обсъжданите по три от членовете в Конституцията. Аз получих информация, че член за религията, ислямистката страна, се опитва отново да отвори обсъждането по тази точка. Имате ли представа от къде са стигнали в тези си усилия? И по-нататъчният въпрос е, че са нужни две трети от парламента. Колко вероятно е да получат подкрепата на две трети и ако не, тогава ще се премине към общо гласуване. А следващия ми въпрос е свързан с нас. В Инта има 200 а, Хиляди милиона бюджет а, по този пакет. Двеста милиона, извинявайте. А, това ще допренесе ли за а, прозрачни и отворени избори? Дали не пропускам някой? Заповядайте. Съвсем набързо. В първия въпрос е, цитирахте всъщност шести член от Конституцията за свободата на съвестта. Искам да припомня е, текста, като прочета последния му вариант. Държавата е гарант на религията. Тя гарантира свободата на съвестта и на вярванията и свободното упражняване на култа. Тя е защитник на свещеното, гарантира неутралността и храмовете е, от всякаква партизанщина. Преди около две седмици беше е, е, внесено искане за забрана на такфир, т.е. осъждане на всяко действие, с което се демонстрира неуважение от страна на атеисти. И, значи, е, също така се забранява и е, прибягването към насилие. Много са възможните преводи, но всичко това е в несъмнено много положителна посока. Припомням, че Венецианската комисия която се опираше на мнението на мъдреци, и на явно компетентни хора, е констатирала, че в преамбюла и в първите си текстове, там където Конституцията обявява исляма за държавна религия, това е констатация а не нещо обезпокоително. Такава норма съществува и в други страни. Всъщност, пред Националната асамблея и нейните бюра има понякога демонстрации, изказвания от радикализирани елементи и дори от имами, които биха искали тези последни изменения да не се приемат, отново да се премине към шерията в преамбюла, отново да се върне забраната за говорене е, против религията и това е, дори да бъде е, инкриминирано поведение, доколкото имам информация, всички подобни опити до сега не са се увенчавали с успех и за това оставаме умерени оптимисти. Аз следя разискванията в асамблеята всеки ден. Е, знаем, че е, някои от по-радикалните депутати са направили изявления, които буквално е, предизвикаха колективното възмущение на цялата асамблея. И а, възмущение от а, партиите, стоящи зад измененията. Така че оптимисти сме, но сме и много бдителни. Изключително внимаваме и за най-дребната дума, която може да бъде е, изменена в тези възлови разпоредби, особено член 6. Разбира се, е, член 38 трябва да се има предвид а, е, за образованието и това, че то се предлага изключително на на арабския език. Е, има и други опити, т.е. не само член 6 и първите разпоредби за правата да бъдат атакувани, но и други реваншистски опити. Средно участието в пленарните заседания на асамблеята е, в работата и по Конституцията е около 150, 160 до 180-190 е, души, което означава, че е, според правилника на парламента е, ще има мнозинство, защото необходимото мнозинство е 110 гласа. Аз не съм специалист по конституционното право на Тунис и не мога да ви кажа какъв е точно броят на гласовете, който ще е необходим, за да се приема точно тези конституционни изменения. Но до сега виждаме, че работата по Конституцията е възобновена на 3 януари и до 18 януари беше приета част от нея с 140 текста. Бързо се върви, но е, имаше преди това месеци наред работа е, в така наречената комисия за постигне на компромис. Е, тя е с ключово значение и в крайна сметка изготви тъй наречените консенсусни консенсуални изменения и е, очевидно е, именно под нейно влияние са отпаднали измененията с по-радикален характер тази. Сега ще мога така да отговоря на вашия въпрос. Тази комисия позволи да се дисциплинират депутатите и най-вече да не вървят назад. Според първите ни оценки, дори депутатите от опозицията се чувстват успокоени от това, че мнозинството е възприело измененията, наречени консенсуални. А те до голяма степен са свързани точно с интересуващата ни материя. Повтарям, оставам относителен оптимист. Cette majorité des deux tiers n'est pas acquise. Но е, все още, е, доколкото мнозинството от две трети може да се окаже непостигнато, трябва да внимаваме. Сега помощта за развитието в контекст. Тунис е поставил искане за макрофинансова помощ и това искане е поставено пред комисария Рен, който отговаря за економическите и финансовите въпроси в Европейската комисия в края на септември. Значи, е, помощта трябва да подкрепи програмата на правителството, е, която от април месец се дискутира интензивно и е, през юни месец бе приключена заедно с МВФ. Има така, план за реформи, макроекономически и фискални и говорим за обща сума от около 1,7 милиарда долара. Естествено, помощта на Европейския съюз ще почива върху обективни макроекономически критерии, но комисията е отбелязвала, че подкрепя прехода в Тунис и в тази връзка с забележителна бързина и след много положителна 15-дневна мисия през ноември месец, предложи помощ от 250 милиона евро. Дали сме положителна оценка с политически характер за отпускането на тази помощ, като изхождаме от в отговор на тази помощ, както казах, умерено оптимистично очакваме е, да се заложат новите демократични устои на Тунис. Три са текстовете, които са интересни е, за тази макроекономическа помощ. Е, член 10 за добро управление на данъчната сфера това, че държавата следи за отговорността при управлението на е, обществените средства. Наричам това accountability, защото ми бяга думата на собствения ми език. Освен това, има е, конституционно установени органи е, за укрепване на демокрацията. И сред тях има един за борба с корупцията и за подкрепа на демокрацията. И е, освен това има центрове, които дават становище по всички законопроекти с областта на економическото управление и във връзка с проследяването на отклоняването на средства в частния и в обществения сектор. Тоест, в в Конституцията има някои разпоредби. Естествено, тази помощ не мога да кажа е обословена, но е все пак свързана до някъде е, с доброто изпълнение на споразумението с Международния валутен фонд и от друга страна е, с осъществяването на политическата програма, защото е, тази програма е залегнала в пътната карта, която е резултат от преговори на национално равнище. И за това сега трябва да се следи изпълнението на всички тези е, документи. В момента, в който бъде взето решение, е, ако желаете повече информация, ви приканвам е, да се свържете с службите на Европейската комисия, генерална дирекция ЕКФИН, която управлява макроекономическата помощ за трети страни. Там има много специфични, строго определени правила. Аз не съм нито макроекономист, нито съм представител на Европейската комисия и затова не се нагърбвам с риска да навлизам в повече подробности относно модалитетите на тази помощ, която се предвижда. Благодаря. Thank you, Благодаря, господин Михати. И сега стигаме до следващата държава. Надявам се, че част от оптимизма може да се пренесе и върху Египет. Също става въпрос за Конституцията. Но също така знаем, мисля, че миналата седмица по време на двудневния референдум загинаха хора на улиците на Кайро. Имаше протести и бяхме много а, загрижени за по повод на закона за репресиране на протестите. Първите жертви са господин Ахмед Махер и Мохамед Адел и блогъра Ахмед Тума са изправени пред много сериозни наказания за лишаване от свобода, само заради упражняване на правото си на събиране. Също така лауреата на Сахаров, наградата Сахаров е, имаме информация за него притеснителна. Асма Махфус. Тя казва, че не се чувства безопасно. Така че, ако имаме някаква информация, ще е добре да чуем от е, Европейска делегация дали има някакви усилия да се съвършим с нея. Определихме какъв е вашия пол. Мислих, че става въпрос за жена, но господин Гилов а, от а, комисията. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. От името на Европейската служба по външна дейност. Наистина ние следим внимателно случващото се в Египет, всичко, което се случва там. Както вероятно знаете, общата ситуация по отношение на човешките права в момента в Египет е доста не е оптимистична. На първо място събитието по време на а, празниците, няколко сблъсъка имахме и а, госпожа ще направи няколко изявления. Съвсем а, бавно се успокояват а, а, събитията, също така и мисюманското братство, също в края на декември определенето на мисиоманското братство като терористическа организация в страна на правителството. Тези действия се разширяват и към повече политически действащи листа, лица с различни мнения, така че има стесняване на пространството за правото на изразяване а, затварянето на представителството на Ал Джазира в Кайро, но имаме и арести на други журналисти и затваряне на различни други представителства на медии, както и по време на рефорен... референдума наскоро, както споменахте, а, свободата на сдружаване а, и там а, има притеснителни развития. Всичко това води до много трудни обстоятелства, в които референдума а, по, за Конституцията на 14 и 15 януари се проведе сега. Много положителни бяха кампании, е, кампаниите за Конституцията, за Конституцията, много малко кампании против Конституцията а, наблюдавахме. Няколко положителни тенденции, поне някаква светлина в а, тунела, сега след като има Конституция ратифицирана с положителен резултат на 19 януари чухме, че 90 8% са гласували за Конституцията с много висока активност, отколкото, много по-висока, отколкото миналата година по повод на Конституцията, така че 20 милиона а, египтини са гласували за тази Конституция. Самата Конституция включва фундаментални права, свободи, социално-економически права, много са важни те за Египет и разбира се, сега зависи от това как разпоредбите в Конституцията ще бъдат осъществени. Екип от старши експерти а, изпратихме на място, за да наблюдават изборите. Очакваме все още техния доклад до края на месеца. Друг елемент по-скоро положителен във връзка с човешките права е, че Египет е готов да приеме а, представителство на а, Висшия представител за човешките права в Кайро. Вървят преговорите по този повод, обменят се а, мнения и така какво прави външна, службата за външна дейност в цялата тази а, ситуация. Имаме, а, разбира се, партньори, с които комуникираме на място. Имаме месечни срещи с съвета за човешки права, а, държавите членки, които са на място. Също така специалния представител за човешките права посети три пъти Египет мината година и вероятно скоро отново ще бъде там. И на последно място наблюдаваме а, съдебните процеси на тези, срещу които е повдигнато обвинение и които са обект на а, наказателно преследване в Египет. Имаме 23 гранта, които се осъществяват от страна на Европейската делегация, основно в областта на човешките права като проекти. И не на последно място общи послания за човешките права сме разработили, които сега ще обсъдим с представителите на държавите членки тук в Брюксел, в съответната работна група и и работните групи в съвета. Това са послания за, във връзка с насилието конкретни, прозрачността в областта на съдебната система, правата на жените и бежанците иммигрантите. Всичко това се провежда в момента. Това е което правим. И разбира се, съм готова да отговоря, ако имате по-нататъчни въпроси. Благодаря много. И също така аз искам да приветствам представител на египетското посолство, господин Ибрахим. Благодаря ви, че сте тук. Дали някой иска да вземе думата? Госпожа Вържия? Не? Значи само аз ще бъда този път. На първо място наистина окоръжаващо е всичко това, което правите. Все пак обаче ще ви задам един въпрос за заявлението на баронеса Аштън по повод на конституционалния референдум. То беше положително и както ви отбелязахте, има положителни развития. Но, ако разгледаме Конституцията, има а, много сериозно влияние, военно влияние върху политическата система. Заложена е безнаказаността в Конституцията. Бюджета, военния бюджет остава а, тайна и военните съдилища могат да съдят и граждани. Ще ми бъде интересно как бихте коментирали това, тъй като не беше споменато а, всичко това в заявлението като проблема, то е проблем. А когато Конституцията беше преразгледана, ревизирана. Имаше 50 експерти, но никой от основната опозиционна сила. Как гледате на всичко това? Защото ако всички бяха заедно, би било много по-добре. И тази голяма опозиционна група също да бъде за Конституцията. И а, не знам как е обсъдено това, а, не споменато от а, госпожа Аштън, протестиращите срещу проекто Конституцията и това, че над 400 души са били задържани. Това също е свързано с конституционния процес. Това са моите въпроси. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. На първо място а, по изявлението на госпожа Аштан. Това е не, не бих казал предварително заявление, но имахме резултатите, резултатите от референдума, но също не бяхме получили доклада от експертите, които наблюдаваха референдума на място и за това и нямахме наистина е, пълна мисия за наблюдение на пре, а, е, изборите. Затова и тя направи тази оговорка в началото, че Европейския съюз не може да направи цялостно изявление, тъй като не е имало де-факто мисия. Вие споменахте елементите в, Конституцията. Разбира се, ние също го споменаваме и го обсъждаме с нашите египетски партньори. Има много положителни развития в Конституцията, но разбира се, има елементи, които а, могат да бъдат притеснителни, а, а именно това засилено военно вни влияние, също така и военните процеси, които а, могат да бъдат провеждани а, изграждани, също независимостта на съдебната система, но като цяло смятаме, че е положителна оценката за Конституция. Това, разбира се, зависи и от начина по който тя ще бъде приложена и какъв тип национално законодателство ще я последва. И за това а, ние настояваме и се надяваме, че скоро ще има президентски, но също и парламентарни, парламентарни избори, за да имаме демократично изправно правителство, което да гарантира че Конституцията се осъществява правилно. Вие също споменахте, че основната опозиционна сила не участваше в изготвянето на Конституцията. Това беше, разбира се, нещо, което и ние споменахме в нашите разговори с египетската страна, ние също настояваме за този процес и това е свързано не само с изготвянето а, на Конституцията, но също така и кампаниите, свързани с Конституцията и ние също почертахме това. Подготовителната мисия също искаше да говори с всички страни, да бъдат включени всички. И ние ще поддържаме това, това послание и с междинните власти, за да видим как да интегрираме всички части от обществото. И на последно място в това изявление не беше споменато, че задържаните по времето на а, протеста са от една или друга партия, но ние споменахме всичко това пред нашите партньори на място в Кайро от страна на делегацията и настояваме за свободата на изразяване и свободата на сдружаване така че ще проследим и кампанията за предстоящите президентски и парламентарни избори и ще отчетем и резултатите от работата на експертите на място и техния окончателен доклад, който все още очакваме. Благодаря много, госпожа Гилов. Мисля, че така приключваме с информацията за Египет. Приключваме заседанието за днес. Продължаваме утре в 9 часа с Frontex. Госпожа Орайли ще бъде с нас, която ще ни представи доклада за Frontex. Благодаря.